Okay. Good morning again. Добър ден на всички. Сега започваме нашата работа в Комисията граждански свободи. След съвместното заседание с економическата комисия трябва да продължим работата си по дневния ред там, докъдето стигнахме след вчерашното дълго заседание все още. 37 точка остава, която трябва да дискутираме относно ам, сини граници на държавите членки. Карлос Коейо е докладчик по тази тема и сега ще ни запознаят с резултатите от преговорите, особено тристранната среща, която бе проведена миналия четвъртък. И имате думата, давам думата на докладчика господин Клея. Благодаря. Радвам се, че мога да ви информирам, че на последната тристранна среща, която се проведе във вторник тази седмица, а, с а, докладчиците в Сянка. Участвахме и стигнахме до окончателно споразумение. Благодаря на всички политически групи за усилията, които вложиха в това досие, за да можем да стигнем до съгласие преди края на мандата. Искам да подчертая основните ни непримирими позиции – първо, регламентът представлява много сериозно подобряване е, на съществуващото е, решение. Очакваме съвместното взимане на решение да замести този текст съвсем в разумно време. На второ място, както казахме от самото начало, ние правим промените относно уредбата на Европейския съюз, така че да можем да предпазим всякакви нарушения на границите. Необходимо е да имаме ясното задължение, за да може в крайна сметка да спасим човешки живот тогава, когато това се налага. И когато знаете, наблюдението на море е основната ни задача, това е правното ни основание и наистина трябва да можем да извършваме и а, а, въпроси свързване с издирвателна и спасителна дейност, разбира се, в координация с и Frontex. Освен това, мерките по отношение на прихващане а, са много важни. А, има факултативен характер. В крайна сметка е необходимо да се обърнем към парламента, когато става въпрос за предвидимите мерки, за да може да се създаде иерархия, благодарение на която винаги ще бъдем нотифицирани, когато се налагат възприемането на насилствени мерки. На следващо място – по отношение на а, а, изпращането автоматично на информация, също имаме конкретни мерки и а, въпросите свързани с навлизането на кораби на териториалните, в териториалните води на Европейския съюз. Необходимо е да има по-голяма солидарност. Имаме конкретно съображение от преамбюла на принципа на солидарността. Споделянето на отговорността, солидарността са основни фактори, които могат да гарантират а, спазването на основните права на лицата. И на последно място, принципа на невъзвръщаемост – Имаме конкретно точка от преембюла, където се а, е, прави позоваване на а, е, съдебната практика и съответно четвърти член, където можем да а, е, направим изключително много по отношение правото на живот, принципа за невъзвръщане и а, мнението на държавите членки. Необходимо е да се спазват всички тези разпоредби. Благодаря на Европейската комисия за сътрудничеството, благодаря на литовското и на гръцкото председателство съответно. Всички вложиха изключително много усилия, за да може да се намери изход от ситуацията и разрешение по досието преди изборите. И съвета и парламента а, а, се потвърждава, че в крайна сметка ще имаме успех и това се видя на тристранната среща, ще успеем максимално скоро време да заменим съществуващия текст от решението. Не виждам някой да желая думата. А, виждам сега вече господин Бронкс. Имате думата, преди да дадем думата на комисията и гръцкото председателство, ако искат да се изкажете. Uh, Благодаря. Знаете, че не мога да не се изкажа. Принципа за невъзвръщане беше споменат отново. Всъщност, това е една възможност за неизвестен брой хора, които идват от опасни страни да се възползват от него. Какво означава това? Всеки, който пристига на границите на Европа от опасна страна, не може да бъде изпратен обратно в нея. Ако логично проследим този въпрос, крайна сметка не можем а, а, да о, пре, преценим кого да пуснем, тогава нека да поканим всички граждани на тези опасни държави да дойдат в Европа. Благодаря. Друг има ли желание? Госпожа Саргентини. Да, благодаря, господин председателю. А, нашия докладчик в Сянка не можеше днес да дойде на заседанието, така че а, аз участвах на последното заседание от нейно име. А, групата на зелените благодарят на Паус Коелио за добре свършената работа. А, много категорични са текстовете, които предлагате, включително и на принципа на не възвръщ... за невъзвръщение. Разбирам, че има и а, съответно а, информация и консултация, която е предоставена в правен смисъл по този въпрос. За нас е важно да могат да се разтоварват граждани в трети страни, когато това е възможно. Сега разбира се, дали това ще бъде хипотеза или ще се случи в бъдеще, ще видим. Времето ще покаже но ние наистина не сме а, отволени от начина, по който държавите членки се опитват да намерят начин е, да е, оставят гражданите в трети страни по принцип. Е, дали в Страсбург, дали в Люксембург ще се водят дела, не знаем, но ще видим. Макар, че съвсем добре предлагате текстовете на нормите, и добри предпазни клаузи сте заложили, но дори и да се възползваме от тях, това ще доведе до положение, при което хората няма да могат да кандидатстват за убежище в рамките на Европейския съюз евентуално. Но ви поздравяваме за резултатите, които постигнахте. So thank you. Now. Благодаря. Председателя, други а, желаят ли думата? Не. Тогава даваме думата на комисията. Представители на комисията, имате думата. Гос, госпожа Хили. So? Yes. The... Uh, Добър ден, благодаря. От гледна точка на комисията, Позволете да благодарим на докладчика, на парламента, както и на председателството за добрия напредък по това досие. Голямо удоволствие за нас да резултата, до който сте достигнали, защото компромисният текст наистина отговаря на всички заложени цели в предложението на комисията. Много ви благодаря за това и се надявам, че а, законодателите ще могат да подкрепят текста. Господин Колеци от гръцкото председателство. Thank you. Благодаря ви, че ми предоставихте думата. Благодаря на всички. а също благодаря на докладчика. Благодаря на всички политически групи, които конструктивно допренесоха за създаването на компромисния текст. Успяхме да постигнем до наистина балансирано решение, и това е четвъртия е, неформален триалог. Е, стигнахме наистина до разрешение на проблемите, така че да може преди е, изборите в парламента да се приеме правния инструмент. Както казах, компромисът е балансиран текст и е, се спазват правата на е, е, лицата. Същевременно има допълнителна полза за държавите членки в хода на изпълнението на разпоредбите и участието в различните операции, които са предвидени. Много ви благодаря за този окончателен резултат. Надявам се, от гледна точка на председателството, че ще можем да получим потвърждение днес в Корепар в съвета. Също така се надяваме, че е, е, през февруари е, комисията с граждански свободи ще гласува текста положително. Много благодаря. Председателя, някой друг желая ли думата, що се отнася до преговорите и текста? Господин Коело ни запозна. Господин Коалео, обръщам се пак към вас като докладчик. Искате ли думата? Да, благодаря господин председател. Само да отговоря на госпожа Сарджентини. Много ви благодаря за сътрудничеството по това досие. Благодаря и на всички в групата. Много важни изменения бях предложени и от вас, включително някои от тях останаха в компромисния вариант. Според мен, не можем да забраним а, тази мярка в трети страни, обаче можем да предложим конкретни правила. И както госпожа Саржентини знае, няма а, операция на Фронтекс, която да приключва по подобен начин в трета страна. Така че не можем да кажем, че има чести подобни прояви. В случаи неш, нищо подобно не се е случило до сега. Необходимо е обаче да разпишем така нормите, че в крайна сметка да обхванем и евентуалните бъдещи хипотези, които биха могли и е, да се случат в бъдеще. Е, необходимо е, разбира се, да има съгласие по това между парламента и съвета. Благодаря ви. Председателя, благодаря господин Коелио. Приключваме а, по тази точка. Искам само да а, ви кажа, че в 10 часа ще имаме представител на е, омбудсмана и господин Орайли ще бъде тук. Те ще ни запознаят с доклада и на Фронтекс. Нека да направим почивка от 5 минути, след което след 5 минути ще продължим работата си, защото чакаме госпожа Емили Орайли да дойде в залата. Благодаря.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 И внимание, моля, моля, моля за, за тишина. Е, подновяваме работата си. Е, е, бях обявил кратка техническа почивка, само за да приемем гостите тук на масата. Те са вече тук. Сред нас е новоизбраната европейски омбудсман. Знаете, бившият омбудсман приключи мандата си и сега тук е госпожа Емили О'Райли, която ще ни запознае с проекто препоръките си от април 2013 година във връзка с доклад за Фронтекс. В свой доклад от ноември миналата година пък Фронтекс отхвърли една от препоръките на госпожа Орайли. Та ще чуем а, европейският омбудсман. След това ще е, изслушаме Илка Лайтинен, директор на Фронтекс, който е тук също добре дошъл. А след това Госпожа И Гюнгер и господин Кеслер са председатели на консултативния форум на Фронтекс. Също ще представят своето становище, становището на форума. Но госпожа Игюнгер все още не е тук, на, на, на пътя, очевидно някакви проблеми по пътя. Междувременно можем да започнем като дадем думата на госпожа Орайли. Uh, uh, благодаря, господин председател. Благодаря за сърдечния прием, уважаеми госпожи и господа депутати. Благодаря ви за възможността да, да ви запозная с специалния доклад, посветен на Фронтекс, Агенцията на Европейския съюз, съдействаща на държавите членки за управлението на външните граници. Докладът е плод на разследване, на, на, на проучване на, на омбудсмана за съответствие на дейността на Фронтекс с, с Хартата за основните права и свободи на Европейския съюз. Трябва да кажа, че съдействието от страна на Фронтекс бе отлично. 12 от 13-те ми препоръки бяха приети и изпълнени удовлетворително. Тринайстата препоръка обаче за създаване на вътрешна система за работа с жалбите не бе изпълнена. Поради която аз и се обърнах към Европейския парламент. Разбира се, изпълнението на моята препоръка не би могла да служи за всеобща гаранция, но най-малко би привела Фронтекс, неговата дейност, в съответствие с Хартата за правата и свободите на Европейския съюз. Е, имиграцията и особено незаконното преминаване на границите на Европейския съюз е, представят е, сериозни юридически предизвикателства за Европейския съюз. На лице е противоречие очевидно между политиката на контрол на незаконната миграция от една страна и зачитането на правата на човека от друга. Фронтекс като агенция на Европейския съюз следва да, да установи, макар и трудно, равновесие между тези две противоречащи си изисквания. Фронтекс следва е, да въведе административни мерки в организацията си за наблюдение и спазване на практиката по отношение на хартата по отношение на операциите на Фронтекс и за създаването на служител на Фронтекс за основните права и свободи, създаването на форум, въпросния консултативен форум. Всичко това е факт и омбудсманът го приветства. То е по регламент от 2011 година. В резултат от проверка на омбудсмана констатираме, че Положението е задоволително, както по хартата, така и по регламент. Установи се обаче липсата на вътрешен механизъм за обработка, за, за разглеждане на жалбите и според мен това е сериозен пропуск, тъй като он, а, поради това Фронтекс не може да получава за себе си достатъчно информация за възникващите проблеми. Гражданите не могат пряко да се отнасят до Фронтекс, поради което и нарушенията на човешките права могат в редица случаи да останат неустановени и не е, е, удовлетворени. Тази именно препоръка Фронтекс все още не е приел. Според Фронтекс, отделните случаи в края на краищата са прерогатива на държавата членка, на която територия е, е възникнал случаят, дал повод за оплакването. Е, Съветът на Европа обаче определя подобна практика като опасна, като начин на мислене и способстваща за прехвърляне на вината, в кавички, и отговорността между държавите членки, докато е, съответните пострадали лица не получават възможност за защита. И дори един бегъл поглед към страницата на интернет във Frontex ще ни увери в богатата организационна и функционална дейност, която провежда Frontex по линия на обучението и разбира се оперативно реагирайки на кризи по външните граници на Съюза. Без съмнение, Фронтекс има критично важна роля в миграционната политика на Европейския съюз. Аз приемам е, отговора на Фронтекс, че всъщност твърде малко от собствените служители на Фронтекс участват в операции на терен. Е, и съответно възникналите е, неблагополучия не биха могли да бъдат отговорност на Фронтекс. Според мен обаче това положение размива границите на отговорността. В край на краищата всеки служител по външните граници на Съюза, е, които носят обозначителните знаци е, на Фронтекс, отвеждат е, отговорността именно към тази агенция. И имайки предвид, че условията по външните граници често са критични и кризисни, не може да се очаква от обикновенни хора, да се ориентират на място само по обозначителните знаци, кой за какво отговаря. Ето защо е напълно естествено да се очаква, че те биха се обърнали към Фронтекс в случай на нарушаване на правата им. Всеки, който е, е, е обозначен в официално длъжностно е, качество по външната граница на Европейския съюз, би следвало да сподели задълженията и отговорността, проистичащи от това. Предвид <clears throat> бедствието в Лампедуза миналата година, тези констатации са още по-категорични. За да се постигне реална защита на основните права и свободи по хартата, трябва да се въведе механизъм за разглеждане на обжалвания, на, на жалби. Представител на Европейската комисия в тази връзка посочва, че Фронтекс не разполага с юридически правомощия да сезира и, и, и да образува производства срещу държавите членки. Срещу което омбудсманът е, обаче е, се аргументира като е, казва, че Фронтекс няма да изпълнява ролята на комисията на пазител на договорите. Единственото, което фронт, е, омбудсманът иска от Фронтекс е да създаде вътрешна административна процедура за привеждане на собствената си дейност в съответствие с действащите актове. Благодаря. Благодаря ви. Микрофонът на оратора. Сега, как, да, както, както обявих, сега ще изслушаме господин Лайтинен от името на Фронтекс, да видим каква е позицията на агенцията. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, сърдечно е, благодаря на комисията на Европейския парламент за правата е, и свободите за организирания разговор. И лично, разбира се, благодаря на Европейския омбудсман за отличното взаимодействие, е, при е, което работихме по този важен наистина въпрос. Бих искал да припомня някои факти, преди да е, пристъпя към същината на въпроса. Когато говорим за контрол на границите е, следва да имаме предвид три неща едновременно е, и комплексно. Става дума за миграцията от една страна, от друга страна за противодействие на престъпността и е, на трето място за облегчаване на законния, добросъвестния трафик. От друга страна, ние отчитаме около 700 милиона случаи на прекосяване на границата през съответните ГКПП, в Европейския съюз и последният отчет за незаконните е, преминавания е, е на 107 хиляди. Въпросът за отговорността е, е на дневен ред, мисля, от 2005 година насам. Кой отговаря всъщност е, за контрола по границите? Е, договорното право на Съюза възлага тази отговорност на държавите членки. В същото време обаче Фронтекс носи своята отговорност, която понякога е недвусмислено определена, но по правило е обект на противоречиви тълкования. По-нататък, що се отнася до член 26а от регламента за Фронтекс, изменен и допълнен през 2011 година. Съгласно този член, Фронтекс е, е длъжен да създаде ефикасен механизъм за наблюдение и контрол на зачитането на основните права и свободи във всички свои дейности. И що се отнася до самото е, проучване, до самата анкета, <coughs> следва да има предвид, че тя е, е, бе проведена по инициатива на самия Фронтекс, в съответствие с 13-те препоръки на омбудсмана, които бяха току-що споменати, и в края на краща се постигна обща удовлетвореност на омбудсмана, както се твърди и в доклада му, за работата на Фронтекс по 12 от 13-те общо отправени към него препоръки. Сега, последното аз бих искал да, да бъда пределно ясно разбран – Фронтекс не отказва 13-та препоръка, не отказва да изпълни препоръката под номер М, цитирам, да се предприемат всички възможни действия, за да се даде възможност на служителя по основните права и свободи да разглежда възможностите за разглеждане на оплаквания, отправени към агенцията от различни лица и в интерес на обществото със съответната административна подкрепа за това. Ето това е препоръкът която е, породи е, нашата реакция, съответно нашият е, отговор към омбудсмана. Не сме отказвали. Отговорихме, като се позовахме на мандата на служителя за основните права и свободи, който всъщност няма дискреционни правомощия по отношение на правоохранителните дейности на държавите членки в случаите, в които Фронтекс участва в тези дейности. Тоест, на това не бива да се гледа като на опит, на някакъв претекст Фронтекс да се отклони от своята отговорност. Става дума конкретно за препоръката М. А, а въпросът е всъщност широко обхватен, както е, е посочва и омбудсмана, регламента за Фронтекс не ни дава е, достатъчни и достатъчно ясни норми. И така се е, поставя отново въпроса за правомощията на органи на Европейския съюз е, по отношение на държавите членки. Един въпрос остава все така неизяснен, свързан с термин, който се употребява в доклада. В обществен интерес. На английски in the public interest. Този термин, това понятие следва да се е, доразвие, по него следва да се разсъждава. Какво все пак може да се направи? Ние имаме, Фронтекс има опит в работата с жалбите, е, жалби, които постъпват при наши служители, командировани е, в екипите за общи операции, жалби от физически лица, неправителствени организации най-вече и, и други понякога. Имаме три процедури, вече въведени. Система за отчитане на чрезвичайни происшествия, по-нататък кодекс на поведение с подробна регламентация на такива случаи и стандартните оперативни процедури, така наречените СОП. По 26А от регламента за Фронтекс който възлага на агенцията да създаде ефикасен механизъм за мониторинг или наблюдение и контрол. Работата по създаването на този механизъм е на последния си етап и следващата седмица имаме заседание на управителния съвет. На дневен ред е и този въпрос, след което всичко направено до сега ще бъде утвърдено. Освен това, консултативният форум, чието присъствие тук днес е чест за нас, участва в процеса. Провеждаме пет заседания на управителния съвет годишно и постоянно на дневен ред на тези заседания са именно тези инциденти, тези, тези случаи, е, които имат особено отношение към основните права и свободи. Е, по правило, е, такива въпроси винаги се обсъждат на заседание на управителния съвет между представители на държавите членки. Онова, което е от значение тук, каза го и омбудсманът, е т.е. са съответните щатни категории или, или длъжности на, на Frontex, които участват в съвместните дейности. от една страна имаме служители на Фронтекс, от друга страна имаме командировани или делегирани национални експерти, които работят при нас, но са на възнаграждение от държавите членки. И имаме една трета категория след измененията на регламента. Тя е така наречените командировани гост-служители, които имат отделна уредба и те именно всъщност са служителите, представители на правоохранителните агенции, съответно правомощия по време на съвместните дейности. Повечето от служителите, имащи изпълнителни правомощия по операциите за бързо реагиране по границите, са именно такива командировани гост-служители. И вече има други е, обслужващи категории, преводачи и така нататък. Така че тук имаме един триъгълник. И в рамките на този триъгълник се полагат различните възможности да въздействаме върху ситуацията. И колкото повече нещата клонят към държавите членки, толкова по-малко имаме възможност да налагаме, толкова по-малко имаме думата. И това е, това е наистина критично важно. Какво от тук нататък? В обобщение, според мен, много от елементите вече са на лице. Имаме правила, стандарти, изисквания. И те първа трябва на практика да се доразвива всичко това, като се започне от системата за наблюдение и контрол. И така, нататък трябва да работим, разбира се, в по-тясно взаимодействие с Европейския омбудсман и аз много се радвам, че ние ще можем да, да я приветстваме като наш гост в агенцията след време. Но, но какво искам да кажа? Какво е моето послание? След като процесът за изменение и допълнение на регламента е, е, за Франтекс е, вече е вход, тъй като дейността по 33 ти член от действащият регламент вече е започнала, т.е. за оценка на, на работата, Значи, в край на кращата ще се стигне до предложения за изменение и допълнение на регламента. И добре би било за всички ни. Това да стане чрез ясни, недвусмислени разпоредби, основаващи се на действащото европейско право, задължаващи не само агенцията, това е най-лесното, но и изясняващи ролята на европейските органи в случая на Фронтекс по отношение на държавите членки. Реалността е такава. Държавите членки много ревниво пазят суверенитета си, особено в правоохранителната област, като такава и в частност контрола по границите. Независимо от това, че всъщност дейността се извършва под координацията на Фронтекс. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че представихте мнението, становището на агенцията. И сега накрая, госпожа и Гюнгер, чакахме ви с нетърпение и господин Кеслер са председатели на Консултивния форум за основните права и свободи. Да видим какво ще кажете по въпроса. Те ще ни запознаят с становището на консултативния форум по същия. Очаквам е, от вас е, да ни запознаете с това ваше становище. Вие е, решете кой ще говори, дали ще разпределите времето помежду си или как. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази покана да участваме като консултанти на форума. Това е за първи път такава възможност да говорим с вас и Frontex и отново да разгледам още повече, че новия вариант нов, на регламента за Фронтекс предлага включване и консултации и с а, нашия форум. Така че вече измина година и половина работим с Фронтекс като консултанти, консултанти по основните права. Имаме имаме 15 организации, които участват в този форум, НПО, европейски агенции като нашите и други. Все пак е важно да кажем, че въпросът за основните права на бежанци и мигранти е наша обща грижа. Това естествено включва и възможностите за реакция и обжалване на тези хора и ние помагаме и сме съгласни с призива на омбудсмана да съдействаме за ефективно действие на този механизъм. Омбуд, госпожа Омбудсман изигра много важна роля за ключовата ни роля относно залагане на стандартите е, като нова европейска агенция. Ние сме за ясно разграничаване между процедурите за мониторинг и формите и процедури за обжалване и подаване на различни оплаквания. Очевидно се нуждаеме от двата механизма механизма. Създаването на механизъм за мониторинг е в процес на изграждане в Frontex и служител по опазване на основните, на гарантиране на основните права участва активно. Така че говорим за това как да изградим ефективна система след повече от е, година сътрудничество. Какво може да направи Фронтекс? Чухме го от господин директора по отношение основните е, задължения, с до, осигурявайки достъп до правосъдие и възможност за разглеждане на индивидуални жалби и оплаквания. То говорим за такива свързани с е, нарушаване на основните права във връзка с съвместни операции на Фронтекс. Сега вариантите са различни. Изпълнителният директор спомена някой от тях. Мисля, че не бе абсолютно изчерпателен, но бе доста изчерпателен. Така че говорим за служители, командировани служители, преводачи и така нататък. Когато се случат някакви инциденти, се подадат някакви жалби по отношение на служители на Фронтекс, естествено Фронтекс отговаря за обработката на тези жалби. Ако обаче се вгледаме внимателно във всички сценарии, представени от изпълнителите, изпълнителния директор, ще осъзнаем, че е много възможно индивидуални жалби срещу членове на Фронтекс могат да бъдат разгледани само като форма на обжалване или оплакване срещу националните органи. Така че е наистина много важно да се изгради механизъм, така че да може да се намери съвместен, съвместна форма на действие с държавите членки за е, разглеждане на оплаквания, жалби и молби. Е, мисля, че това е особено важно да определим е, да разпределим ролите и да уточним добра, ефективна процедура. Съвсем накратко е това. Разбира се, темата е много е, деликатна и е, мисля, че и колегата Кеслер ще поговори. Да, ние, както виждате, сме един чудесен, добре спят дует с колежката. За това така че това, което може би трябва да обърнем внимание за това на какви обжалвания и жалби става дума. Нашето разбиране и се надяваме е, омбудсмана да се съгласи. Ние разбираме, че тук може да става дума за индивидуални жалби, когато обаче тъжителят не е нито а, а, жертва, нито пък негов пълномощник на жертвата. Като, орг... защото организациите за защита на човешките права а, е, имат свои служители. Всичко това трябва да се каже, за да се направи разграничение срещу общи оплаквания по отношение на общата политика в областта на убежището и отражението и върху човешките права. Нещо, за което, което не попада под мандата и правомощията на Фронтекс. Сега позволете в допълнение да кажа нещо за механизма за обжалване и оплаквания. Очевидно Фронтекс продължава да насърчава такива действия в случай на съвместни дейности и операции. Така че е, като тук се постави изискването да всички командированите служители и мигрантите да могат да общуват на понятен за тях език. Е, е, освен това, ние изискваме Фронтекс да предостави съответна връзка с националните органи, националните омбудсмани и така нататък с възможност това да бъде взето предвид в обжалбата в случаите, когато националния омбудсман, когато е, говорим за оплаквания срещу Frontex и е, е, европейския омбудсман, когато имаме международно измерение. Още две думи. Ако въпроса за основните права във Фронтекс е, трябва да се занимава с жалби от агенцията. Е, е, би трябва да бъдат необходими повече ресурси. Настоящите ресурси не позволяват да се справи с задачата. Как е, правим това и как се справяме с този въпрос? като се има предвид е, неодавна разразилата се драма в Средиземноморието, не трябва да преустановим работата с е, пожалби на мигранти в национални операции, националните механизми е, също трябва да бъдат подобрени, за да се реагира. Благодаря господин Кеснер, Кеслер, вие сте за първи път тук, е, чуваме доста неща. В, а, вие сте а, тук за първи път в своето качество на представител на консултативния форум, но не изобщо, така че ви казвам отново добре дошли. Е, и за двамата ни гости се отнася това. тук що и слушахме Европейския омбудсман и, и господин Лайтинен, представител на Фронтекс Желая ли някой от членовете да се изкаже? Бихме искали да, да видя гора от ръце. Така че да, виждам, че, че има който започва чупи леда, получава наградата на първия, господин Бронкс. Благодаря. Обичайно е да кажем, че е, не можем да отделяме е, отделните човешки права. Трябва да се прилагат съвместимо. Но що се отнася до е, четвърти е, член е, във връзка с е, е конвенцията, от конвенцията предотвряване и измъчванията, мисля, че можем и да кажем, че тази норма е представителна в тази насока. Но, като че ли има е, отлежля, различно отношение. Емигрантите могат да бъдат наричани законни, незаконни, но в крайна сметка, в зависимост от статута им, те губят някои от своите права или придобиват други, като например да обикалят необезпокоявано в рамките на Европейския съюз. Тогава постава се въпроса сред държавите членки как ще направят необходимата разлика, когато има различен статут, един иммигрант, дали могат насилствено да бъдат наложени конкретни мерки срещу тях. Бяхте споменали също така и спасителни операции на море наистина необходимо е да се погрижим за хората в беда в море. Но дали пък наградата за това трябва да бъде пускането им на територията на Европейския съюз или връщането им обратно в страната, от която са тръгнали. Защото когато веднъж са на територията на Европейския съюз, има различен статут, който им се присъжда да, присъжда да стоят на едно място или просто да имат възможност за движение навсякъде. Когато те не получават разрешение за обежище, им се дава лище хартия и им казва, че трябва много любезно им се казва да напуснат Европейския съюз, но не могат насилствено да бъдат изведени от територията. Що се отнася до а, опазване границите на Европейския съюз и съответните а, жалби, които могат да възникват? Всички взаимоотношения между служителите и иммигрантите трябва много рутинно да бъдат разписани и спазвани, така че да няма спорове по този въпрос хората, които са нямат възможност да и изпълнят конкретни задачи, трябва да знаят много ясно кога имат право на жалба или не. Днес разбрах, например, че понякога не самите кандидати за статут на Бъженец написват своите жалби, а има конкретни организации неправителствени, които всъщност извършват тази задача от тяхно име. Как стоят въпросите с трудово-правните отношения. Ако някой не спазва правилата си, е, бива е, освободен от е, мястото работно, което заема. Сега, що се отнася до Frontex? Поред нас той трябва да има някакви конкретни задължения по отношение на работодателя му, държавите членки. Благодаря. Благодаря. Госпожа Саркинтини. Thank you, Chair. Благодаря. Когато изслушах четиримата оратори, някакси се почувствах самотно. Каква е темата, която обсъждаме? Ако не сме достатъчно бдителни и държавите членки възлагат конкретни задачи на европейските агенции, например грижата за нашите е, граждани, тогава те пък не могат от своя страна тези органи да поемат е, изцяло отговорност, е, ако нещо се обърка. В крайна сметка, е, съвсем логично е такъв проблем да се върне обратно на вниманието на държавите членки, а пък омбудсмана ни казва, ами това не може да се слуши. Тоест, ако някой плува под флаг на Европейския съюз, тогава няма конкретни отговорности, няма демократичен контрол, просто защото а, отговорността е изнесена а, навън, извън правомощията на Европейския съюз. Агенцията не може да разреши подобен проблем. Въпросът ми към вас е следния. Имаме ме току-що обмен относно последната тристранна среща по въпросите свързани с спасителни операции и на море и сини граници. Така че, с други думи, въпросът ми е каква е възможността да се намери отговорност и кой носи тази отговорност, свързани с търсещите обежище и беженците. И ако нещо се обърка, кой ще носи отговорността? Що се отнася от казаното от господин Кеслер по отношение на жалбите? Кой има право на жалба? Е, естествено, фронт не е агенцията или мястото, към което се отправят жалбите по отношение, например, на акта от Дъблин и, и има ясно конкретни места, където могат да бъдат отправени подобни жалби. Необходимо е наистина да има отправна точка. Трябва да бъде много ясно е, един беженец към кого да насочи своята жалба, ако има основания за това. Благодаря. Господин е, Глайс. Благодаря. Госпожа Орайли отправи апел за е, механизъм за вътрешни е, оплаквания и жалби във Фронтекс. Спомена е, случката, инцидента около острова Лампедуза с много погубени, изгубени човешки животи, което ме кара да задам следния въпрос. Някак си тук се изхожда от презумцията, че отговорността за тези е, стотици загинали хора пада върху Фронтекс, което е малко опасно, защото може да доведе до неоснователни жалби и оплаквания. Аз в е, Испания, бях в Испания, разгледах е, и се запознах основно с работата на Фронтекс. Имахме възможност да обсъдим много неща, включително всекидневната работа, включително това, което чухме за работата по границата и Гибралтар. Е, става ясно, че много хора, които които не могат по никакъв начин да повлият на статута е, нямат никакво право на статут на бежанци, се слушат с измами, за да получ, се добият все пак с такъв статут в Европейския съюз. Тоест, искам да кажа, това също не бива да се забравя. И въпросът ми е как може да бъде предпазен персонала на Frontex срещу неоправдани е, жалби и оплаквания, да се предотврати злоупотребата с възможността за жалби е, от от страна на лица, които въпреки, че нямат право на международна закрила, се опитват по този начин да останат в Европейския съюз. Да, аз както госпожа Саргентини каза, бих изразила известна озадаченост от развитието на този дебат. Е, и освен това, да кажа, че моят ентусиазъм до някъде е потиснат предвид вече установените контакти и разговори, специално с форума, що се отнася до констатирания напредък междувременно в Frontex. Този въпрос за жалбите е повдиган, обсъждане в хода на реформата. Можем само да констатираме, че по него не е работено достатъчно, за да се реши въпроса, да се разсеят неяснотите, що се отнася до правомощията на Фронтекс. И значи, според мен, трябва да се, да се работи и, и работи, за да, за да се преодолее това противо, противоречие. За сега на мен признавам си, просто не ми е окончателно ясно как може да стане това. Благодаря. Сега е време да дадем думата отново на нашите гости. Изслушахме е, техните първоначални становища. След изказванията на колегите, вероятно желаете да, да коментирате или да отговорите. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на зададените въпроси, на направените, за направените изказвания. Според мен на всички те прозвучали от устата на четиримата депутати, са в посока към наистина създаването на вътрешен механизъм в Frontex за разглеждане на жалбите. Много се казва това колко е сложна системата за припокриващите се роли на държавите членки на Frontex и на другите институции, но според мен създаването на един добре функциониращ, ресурсно обезпечен, е, е, независим и експертен механизъм за разглеждане на жалбите ще ни даде възможност да прогледнем през мъглата на смесените правомощия в друга комисия всъщност аз казах, че Европейската инвестиционна банка, която по-настоящем поддържа отличен вътрешен механизъм за разглеждане на жалбите, се натъква на подобни затруднения, свързани със своята екстратериториалност. Е, с моя предшественик на поста омбудсман, Европейската инвестиционна банка е, е, е съставила меморандум за разбирателство и някакси е, е, е трасирала път през гората от е, е, процесуални, е, юридически и прочие сложности. И, и би трябвало е, с Фронтекс да, да направим същото, да видим дали не бихме могли да стигнем до подобно разрешение. Що се отнася до злонамерените, недобросъвестни жалби, всеки орган, занимаващ се с жалби, е принуден да борави и с такива. Е, е, в, е, бих искала да кажа, че има по различни държави и полицейски омбудсман, не на едно място, които разполагат с ресурсното обезпечаване за да отсеят е, добросъвестните от недобросъвестните жалби. Разбира се, в случаите за миграция е възможно да постъпят такива, но това не е аргумент срещу механизма за разглеждане на жалбите. Е, освен това, отчитам казаното от господин Бронкс за това и че наистина е, хора с престъпни намерения прекосяват границата. Ясно е, че всички, които прекосяват границите на Европа, не могат да бъдат лесно отграничени, лесно групирани за административни цели. Но тук отново създаването на един такъв вътрешен механизъм е, би било от полза. А що се отнася до отговорностите на държавите членки, нещо, което Фронтекс би могъл да направи, е в случай на е, констатирано нарушение на права на човека от страна на държави членки по време на координираните дейности, било то повръщане на лица обратно в страната по происход или, или, или нещо друго, то е, е, Фронтекс винаги може да сезира комисията във връзка с нарушение на договорите. Един такъв вътрешен механизъм, за който аз настоявам, е възможност всичко това да се подреди е, да, да се ориентираме ние самите. В края на краща, според мен, от него би имало полза за всички и за самата агенция. Благодаря ви, госпожо Орайли. Господин Лайтинен. Благодаря, аз съм е, много благодарен на, на, на колегите, членове на, на вашата комисия. В редица отношенията казаха неща, казвани неведнъж в хода на нашето сътрудничество. Да видим първо какви жалби са постъпвали до сега по, по различните категории. Значителна част от е, тези жалби са за условията на задържане в, в е, държавите членки. Втора група е свързана с операции по издирване и спасяване по море. Наясно сме какви са проблемите там. Е, е, току-що споменахте е, правилата по доклада на господин Коелю. Трета категория също не малка е свързана с оплаквания или критика срещу политиката на Европейския съюз, било то по връщането на, на мигранти, било то по режима на, на миграция. И след това вече имаме от някои индивидуални, отделни казуси. И мисля за това най-вече говорим днес тук. Правени са съзнателни опити да се претовари капацитета на агенцията с жалби. Но това на страна. Много е добре, че споменахте Европейската комисия. Онова, което сме правили до сега по повод на жалбите е, разбира се, да потърсим всякаква информация от съответната държава членка с променлив успех. В някои случаи са ни отговаряли по-своевременно и по-подробно, в други случаи не така. Но е, предвид на това, че Европейската комисия е пазител на договорите, ние разбира се сме имали възможност да сезираме Европейската комисия. Не споменах е, особено кодекса на поведение е, за, за провеждане на съвместни операции по връщане на, на мигранти – мога да го спомена. Това е още един инструмент, е, разработен с доброто сътрудничество на консултативния форум. И ние проучихме опита на Европейската инвестиционна банка. В него могат да се намерят интересни елементи. Системата е логична и ние сме напълно е, готови да видим как е, този опит би могъл да се пригоди към нашата специфика. Но, но вместо да, да повтаряме непрекъснато какви са проблемите и предизвикателствата, моля да бъда правилно разбран. Аз бих искал да хвърлим поглед и отвъд един е, механизъм за разглеждане на, на жалбите. Тъй като буферът, преградата, на която се натъкваме непрекъснато, и, не, и нееднократно, е в крайна краща за ролята и готовността на държавите членки да отстъпят в известен смисъл пред Фронтекс. И това, е, този въпрос може да се реши само чрез ясна, непротиворечива уредба, т.е. чрез закон, чрез е, норми, дело е, на държавите членки, разбира се, и на Европейския парламент. Ще ми се да поразширим периметъра на този разговор. Е, да не говорим само за един механизъм за разглеждане на, на, на жалбите, е, който може да доведе до противоречиви резултати. Ето защо аз призовавам за това всичко, това цялата тази материя да се уреди и оптимизира в следващото изменение и допълнение на регламента на Фронтекс. На мен ми се ще да се възползваме от този въпрос като възможност да развиваме уредбата, а не просто да работим на, мар... на парче и да казваме това може, онова не може. Да, да, напълно, напълно възможно е е, да се работи стъпка по стъпка, но при това няма да редим, уредим въпроса за противоречивите, противоречащите си правомощия на различните заинтересовани страни. Така, още, още нещо от форума. Благодаря. Да напомня, може би, Само, че сега, след като вече по-добре познаваме дейността на Фронтекс, след като взаимодействаме вече година и половина с агенцията, е важно наистина да не се гледа на дейността на Фронтекс изолирано, извън контекст. Аз просто отново бих искала да подчертая казаното от мен и Стефан. Важно е да се огледат съществуващите структури. В държавите членки има национални омбудсмани, институции, правозащитни и така нататък. И традиционният начин, по който Фронтекс проследява хода на определена жалба само при националните органи по отношение на държавата членка, срещу която се жалва жалбоподателят, вероятно не е най, е, най-резултатен, е, най-обещаващ. Да, да не говорим вече за, за е, наказателни производства срещу нарушилите и за, и за изплащане на, на обещетения за вреди. Е, господин Кеслер, позволете ми е, да, е, накратко да коментирам казаното от един депутат. Тук не говорим за жалба по съдебен ред, адресирана до Фронтекс като съдебен орган. Не. Ние сме наясно, че всеки публично-правен орган е длъжен да разследва, е, да е, разглежда всеки случай на твърдяно нарушаване на правата на човека. Всяка информация, постъпваща от неправителствена е, организация или, или от отделен гражданин, следва да се да се разгледа или от Фронтекс, или да бъде насочена към съответния орган на държавата членка. За това става дума. И позволете ми да ви напомня, че статутът на незаконен мигрант не означава, че това лице няма права на човек. И тук в този контекст говорим за нарушаване на правата на човек. И последно, накрая, ако като щете като реклама, в момента работим по годишния доклад на консултативния форум. Както казах, малко повече от година вече е, вършим дейността си. И ако вие проявите любопитство, към това, е, е, което сме сторили през последните месеци, ние с удоволствие ще споделим своя годишен доклад с вас, след като той бъде готов и може да бъде публикуван. Благодаря. Thank you. Thank you for your views. If no further... Благодаря ви, благодаря ви за, за изказванията. Няма други, няма друго. Оглеждам се, ня, ня, ня, някакви реплики, дуплики. Не. Толкова. Благодарим, значи, на госпожа Орайли, на госпожа Лайтенен, на представителите на консултативния форум. А след няколко минути ще пристъпим и към следващата точка от дневния ред. Благодаря. Hello. Two minutes before schedule. Resuming our work. Две, два, две минути преди началото тръгваме, продължаваме с точка 39. Допълнителна оценка на въздействието относно прилагане на принципа на равно, за равно третиране. Целта ни е да изслушаме представяне на милио ОД, което се става дума за проучване от отдела за предварителна оценка на въздействие в сътрудничество с тематичен отдел Б по искане на комисията ни Либе. Така че ние през 2012 година сме поискали оценка на въздействието на предлаганата директива относно принципа за равно третиране на лица е, въпросната консултантска организация Милио изготви и е, бе разгледана, е, доклада е разгледан, след това е разпространен, проучван, изследването прилагаш принципа на равно третиране на лица без оглед на вероисповедание, възраст или сексуална ориентация е пред вас, т.е. пред вас е представител на този на това звено което, който ще ви представи. Можем само да съжаляваме, че вече години наред, защото ние започнахме с този въпрос. Тази директива продължава да е блокирана в съвета. Помня в 2009 как започнахме работата. Това бе приоритет на новата новоизбраната комисия тогава. Мнозина от нас настояха изрично пред представителите на комисията, включително и пред самия господин Барозо, в рамките на този мандат въпроса да се реши окончателно и това не стана факт. Директивата е все така 4 години блокирана в съвета. Можем само да съжаляваме за този факт. И това затвърждава напълно нашето убеждение, че много неща в Европейския съюз са в криза. Не говорим само за еврото, само за финансовото управление. Ангажимента и поддръжката на принципи е, относно основни права на гражданите на Европейския съюз. Така ще чуем господин Левент Ан, Антън, който е ръководи, е, отговаря за оценката на въздействието. След това ще чуем нашия доклад и докладчика в сянка за постигнатото. Ще чуем и представител на комисията и на гръцкото председателство. Така че за оценката, отдела за предварителна оценка на въздействието давам думата на неговия представител. Благодаря. Е, Зная, че разполагам с малко време, така че изказването ми ще бъде кратко. Позволете е, да ви запозная с е, целите на нашето проучване на първо място. На следващо място ще ви запозная с областите, които анализирахме. Ние по-подробно ще ви представим и заключенията и констатациите от проучването. Що се отнася до полето на проучването? Не сме е, разглеждали и анализирали всичко. Е, интересуваше ни въпроса, свързан с доставчиците е, на услуги, обществени, малки и средни предприятия, съответно ползите и е, цената от е, услугите за обществото. Това са основните ни и е, цели в рамките на цялото проучване. Защо този обхват на проучването? на първо място. Два са елементите. Първо, Казаното от Съвета на Европейския съюз, що се отнася до директивата и съответните притежения, липсата на оценка, например, относно съществуващото законодателство и неговието въздействие, правомощията, субсидиарността, системите за социална закрила и съответните изисквания в тези области. Всичко това изисква правна сигурност, но пък някои от членовете не я предоставят. По-нататък, що се отнася до разходите на публичния сектор, малките и средни предприятия. Това беше също, както вече казах, една от целите на нашето проучване. Комисията беше извършила много сериозна оценка на въздействието преди това така че ние можехме да използваме голяма част от информацията и данните относно разходите за обществото и ползите за обществото. И в нашето резюме на изследването можете подробно да се запознаете с тези аспекти. Затова и ние в нашия доклад не се спираме толкова на тези въпроси. А ние търсим перспективата на всичките разходи и ползи за обществото. Нашето проучване допълва на практика оценката на въздействието, извършена от комисията. So then in, in terms of the approach... Що се отнася до подхода, който сме възприели, както и по-рано казах, не можехме да оценим абсолютно всичко. Директивата обхваща редица отрасли, сектори, основания за дискриминация и много действия и мерки, на които трябва да се обърне внимание. Какво трябваше да направим? Да разгледаме онези области, където крайна сметка е, мерките могат да доведат до доста сериозни разходи и ние трябваше да оценим различните хипотези. Що се отнася до областите, които са изключени в директивата? Например, специални образователни нужди. Не сме ги обхващали. Не сме обхващали също така и аспекти, които не са съотносими към дейността на малките и средни предприятия и обществените доставчици на услуги а разгледахме областите, в които дискриминацията наистина преобладава най-много. Има изключително много прояви и по този начин е свързана с, с, с измеримостта на уредбата, която се предлага в директивата, разходите и ползите съответно. Какви ще са нужните мерки и действия? Според нас, какви са потенциалните разходи и ползи за конкретно действие в държава членка? Това анализирахме, за да можем да предложим нашата идея за нужните мерки, които трябва да бъдат разработени, както на национално ниво, така и на международно. Също така разгледахме и добрите практики Австралия, в САЩ. Там е, години наред се провежда и прилага законодателство в областта на е, лицата с увреждания анализирахме много подробни тази област. Друга една възможност, която използвахме, беше да анализираме съществуващите данни с цел а, констатация дали те са достатъчни или не. In, in of, uh, assessed... Що се отнася до това, което оценихме? разгледахме а, административните разходи, разходите, които държавите членки следва да имат предвид при прилагането на уредбата, при създаването на нови надзорни органи при различни информационни кампании за гражданите и така нататък. По-нататък, различните разходи за неправителствените организации, за гражданските общества по отношение на обо, обучение, разглеждане на жалби, вътрешен одит, също така разгледахме тези области, както и мерките, които са по-специфични по отделните браншове и сектори, конкретни изисквания в областта на образователната система, здравеопазването и така нататък. Това са ползи, ползи, които, разбира се, са насочени по-скоро към дейността на неправителствените организации, които работят, да речем, с хора с увреждания. И на последно място – Вниманието ни бе насочено към пет държави членки, за да можем да проверим а, е, как стоят нещата в Чехия, Германия, Швеция а, е, е, и други от гледна точка на спецификата на тези държави. Така че искахме да разгледаме как стоят нещата в държавите членки посочени. И това, което виждате на екрана, всъщност е конкретно съотносимо към конкретното положение в държавата членка, която анализираме. Например, размера до който се отчита въздействието на субтитрите, например, които се използват при излъчванията по телевизията в държавата членка? Кои области разгледахме? Накратко. Най-голямата от тях, която изисква конкретни действия, е в областта на сектора хора с увреждания и съответно дискриминационни практики срещу хора с а, увреждания в областта на предоставането на услуги образователни, медицински и други. Всичко това е свързано с достъп на първо място до сгради. Голяма част от нашето изследване беше насочено до това. Освен това, Имайки предвид конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Ние а, имахме предвид също така и действията, които се предприемат от медиите, от организациите, що се отнася до гарантиране достъп на хора с увреждания. Що се отнася до възрастта, разгледахме два казуса, ще ги разгледам по-късно, хора с заболявания е, е, бъбречни и хора с е, депресия. Разгледахме също така и възможността за равнопоставено, що се отнася и до данъчното им облагане и до различните а, помощи, които те получават. А, религиозните групи не са обхванати тук, защото разходите, които се очакват, е, е, или по-скоро дейностите, които се предвиждат, не предизвикват е, сериозни разходи. Имам ли още малко време? Бихте ли обобщили изказването си? казва председателя. Да, ще разгледам резултатите по секторите. Защо не сме оценявали и анализирали всичко? Както казах, водещото бяха разходите в избора ни, къде да насочим вниманието си. Има много предразсъдъци, които на практика а, обосновават субективното отношение а, а, към хората с увреждания. Така, например, стоят нещата в образователния сектор, що се отнася до хора с увреждания. И затова, между другото, ние не разгледахме религиозните дискриминации дискриминацията възоснова на религиозни различия, защото те не водят до големи разходи. Що се отнася до родовите, генеричните разходи? не, не сме оценявали мониторинг и прилагане в изпълнение, защото в крайна сметка в рамките на директивата това не е вменено задължение много важно е законодателството да се прилага на национално ниво, но пък няма изрично оказано задължение, което да се вменява в директ, директивата по този въпрос. Всичко зависи от решението на държавата членка относно начина по който се въвежда в изпълнение и се наблюдава. Е, може да се изисква сертифициране в някои случаи, но всяка една организация, например, трябва да има е, съответния сертификат за е, достоверност и изпълнение. Виждате различните разходи, които с момента се предлагат за вашето внимание на екрана. Това са примери от държавите членки, Швеция, Испания, Разликата, както виждате, е голяма между тези страни и трябва да имаме предвид всички е, тези данни. Много променливи са заложени в нашия анализ. Директивата е доста широка по своя обхват и обхваща различни варианти за нейното изпълнение. Трябва да имаме предвид това. Е, сумите могат да нарастват или да намаляват, зависимост от това е, какви мерки ще предприемат държавите членки. Така че общо зато по този начин може да се придобие представа в какви измерения ще, се, бъдят, ще бъдат правени тези разходи. Що се отнася до достъпа до сгради? Тук сме разделени стопански и жилищни сгради. Трябва по различен начин да се разглежда подхода. Що се отнася до стопански обществени сгради, стоят, нещата стоят по един начин, достъпа е, се гарантира до конкретни места в сградата, докато жилищните сгради достъпа трябва да бъде еднакъв за всички точки от жилището на хората. Така че тук говорим за частна собственост, докато при стопанските и търговските сгради тя е обществена собственост или не лична. Разгледахме различни сгради с съответно достъп, но не нулев достъп. Започваме в анализа си, например, търговските зони 40% достъп, някъде при жилищните е до 10%. Тоест, тук има сериозна разлика. Мисля, че важното, което трябва да проумеем тук е, че разходите са различни в зависимост от това дали се правят случайен, на случайен принцип промените и подобренията в сградата или те са заложени още в самия строеж на сградата. Що се отнася до търговските обществените сгради, Националните стандарти играят много голяма роля. Така стоят нещата и е, в други държави. Например, в САЩ има много е, ясно е, разписана уредба по този въпрос с заложени стандарти. Що се отнася до разходите, когато достъпа е заложен още в самото начало? Нещата са различни, както казах, между търговски и жилищни сгради. В жилищните сгради промените е, се правят по различно време, понякога 20 години отнемат е, въвеждането на конкретни промени. Други важни фактори са разликите между изпълнението в рамките на 20 години и прилагането в рамките на 5 години на конкретна мярка. Очевидно. Ако периода е по-дълъг за изпълнение, разходите ще бъдат по-големи. Що се отнася до търговските обекти? Оценката се прави на 100 годишен разчет. И в такъв смисъл анализът следва да бъде съответно обновяван Що се отнася до демографията в обществото. Промените в демографията също оказват сериозно въздействие. При нарастване на възрастта, естествено, има и по-големи помощи и по-високи помощи, които се изплащат е, за съответно хората. По различен начин стоят нещата, когато говорим за семейство с малки деца. Що се отнася до а, а, живот в общността? И а, отново се позвавам на конвенцията на ООН за хората с увреждания. Какво трябва да се предприеме, когато се извеждат хора с увреждания от домове и те започват да живеят сред общността в свой дом. Различен а, разход има в държавите членки, когато се извеждат хора с увреждания от дума който е институционализиран. Много е важен прехода за деинституционализиране но пък това води и до първоначално увеличаване на разходите. В Швеция има конкретен пример, който разгледахме. Там грижата за хората с увреждания е, е дело на местната общественост и е, там а, а, разходите а, действително се наблюдава, че са по-низки разходите, отколкото в други от държавите, другите държави членки. А, що се отнася до периода, колкото е по-дълъг той, толкова по-низки са разходите. Медиите, както вече казах и по-рано, по различен начин може да се извърши анализа. Тук, между другото, директивата а, не предлага конкретни а, хипотези. А, Възможно е да има надписи за цялото излъчване, цялото предаване или за конкретна част от него. Различен подход се избира от държавите членки по този въпрос. Разгледахме разходите на големите медии и анализирахме предавания с 100% субтитриране и с по-малък дял субтитри. Разходите варират между държавите членки от 1,5 милиона до 4 в различните в анализа на тези държави, които разследвахме, изследвахме, прощавайте, трябва да се има предвид различните специфики. Що се отнася до дискриминацията по възраст? Това е една сложна тема. Много милиарден е този сектор в здравоопазването, така че не беше възможно да извършим анализ на целия сектор. Освен това, не винаги е ясно дали равнопоставеността може да бъде гарантирана. Например, дали по-възрастните или по-младите хора са подложени на една и съща грижа като пациент пациенти. Възоснова на всичко това избрахме два сектора в анализа си, където се наблюдава известна дискриминация при пациентите или твърде голям процент на разходи това са областите, които вече посочих депресия или бъбречни заболявания. При бъбречните заболявания анализирахме за трансплантиране и химиотерапия. Дискриминационните фактори анализирахме внимателно, но и виждаме, че има разлика. Например, в Чехия има е, конкретни е, ползи в е, Германия и в Румъния. Съотношението разходи-ползи беше различно. Всичко това ни кара да мислим, че много е важна възрастовата разлика, например, при заболелите от депресия. Там тенденцията към суицидност е по-висока над 65 годишна възраст. Когато извършваме оценка на равното отношение към хората, според нас трябва да се гарантира в Европейския съюз система, при която всички биха могли да извлекат ползи. И накрая по отношение на сексуалната ориентация. Първоначалните разходи, които анализирахме за целите на данъчното облагане. За женени двойки има данъчни облегчения. И в пете държави членки, които анализирахме, успяхме да установим, че или няма законодателство за равнопоставеност – или когато и има законодателство, което позволява съвместно съжителство и партньорство хора с един и същи е, пол. Е, заключението ни е, че данъците би трябвало да бъдат уеднаквени. Данъчния режим би трябвало да бъде уеднаквен, защото хората, които живеят в партньорство от един и същ пол, като тенденция плащат по-високи данъци. Изпълнението на директивата – в повечето от отраслите и секторите не би трябвало да доведе до увеличаване на разходите. Това е едно от заключението на нашето изследване. Необходимо е да се гарантира достъп, както вече казах, за хората с увреждания, Importantly, the, the longer the implementation period... Нещо, което е особено важно е, че колкото по-дълъг е срокът на реализация, толкова по-низки стават годишните разходи за издръжка. И тук, разбира се, трябва да се търси баланс. Става въпрос за основно право, за е, е, еднакво третиране. И е, равновесието между срока за постигане на реализацията и разходите за това трябва да се, да се поддържа, да се определи. Накрая, какви са възможностите за държавите членки от, от най-широките, така, от, от най-масштабните до, до най-минималните? Направихме обзор на, на световния опит и ето това са резултатите такива, каквито ги констатирахме. Благодаря. Благодаря ви е, за представането на изследването. Господин е, Робено, вие не бяхте тук, когато аз подчертах, че продължение на години, наистина, е, съветът е, протака по отношение на директивата за равноправното третиране. Това, това е прискръбно. Ние сме призовавали комисията да, да погледне сериозно на нещата, в това число Отправили сме такива призиви и лично до господин Барозо. Все още глас в пустиня. Но нещата не са приключили. Е, тук всъщност ние заявяваме, че без равнопоставеност пред закона навсякъде в Европейския съюз, в криза ще бъде не само еврото е, и финансите на съюза, на карта се поставя легитимността ни като представители на европейските граждани. Така, сега, господин Ромева, нека да ви чуем вас като наш докладчик по общата директива е, за недискриминация е, през последните години, след което ще проведем и обща дискусия. Благодаря. Възнамерявате ли да дадете е, думата на комисията? Е, да, да, да, разбира се. Е, председателството също, но, но гръцкото и дори предстоящото италианско председателство, мисля, са представени тук. И те също биха искали, но нека първо чуем вас, господин Ромева. Ами ми ще е първо да поставя този разговор в неговия контекст. Е, е, това е разговор, който се води вече в продължение на години. В началото на нашия парламентарен мандат, всъщност, една от първите ни инициативи бе подновяването на политическите усилия за прокарване на тази директива. Знаем, че се стигна до застой, тъй като инициативата на комисията бе блокирана в съвета, просто защото някои държави членки по свои съображения се противопоставиха, други пък се оправдаваха с тях. И това е не само прискърбно, това е едно крайно е, неблаговидно послание, така да се каже, към европейския гражданин. А инак споредни председателства и испанското и дори белгийското сме работили много добре по този въпрос, но твърде скоро си дадохме сметка, че е, разговорите ще вървят трудно. В съвета, подчертавам, не в парламента, тъй като парламентът вече е приел още, още в предходния си мандат е, своя позиция. Ние не сме я изменяли. Е, приемаме я, ясно заявявайки, че е, застоят безисходицата е в съвета. Знам, че на експертно равнище повечето от техническите въпроси са разгледани и дори уредени. И единството, което остава фактически е политическа, не експертна съпротива. И в тази връзка, доколкото явно разходите са главното възражение срещу директивата, ние решихме, че би било уместно да се, да се види какво всъщност значи това. Колко всъщност ще струва тази директива. Сега, ясно е, че за нас като защитници на, на правата въпросът за разходите е безотносителен. И това трябва да го подчертая категорично. За нас, зелените специално, а прочим и за колеги от другите групи. Равенството трябва да се отстоява, независимо от това колко струва. Нали? Равноправието е нещо много по-важно от всякакви економически съображения. Обаче, предвид безисходицата в съвета, ние решихме, че би било уместно да, да погледнем този въпрос. За разходите Благодарен съм на службата за оценка на въздействието, която ни предостави информацията. И сега за самото проучване и заключенията бих искал да кажа няколко думи. Ние всички знаем от самото начало, че задачата, която поставихме, е изключително трудна – тя и понятийно е, е трудна задача, а и, а и защото обекта на анализ твърде лесно би станал жертва на субективизъм. Но дори това е полезно като констатация. Та когато някои държави членки казват, а това ще струва много скъпо, да може да им се възрази осведомено. Е? Тъй като въпросът, както казах, е преди всичко политически. И второ, във връзка с изводите, на практика във всички сфери за всяка дня, може да се каже, че е особено уязвима е, предвид ограничеността е, на финансовите възможности например, хора с определени увреждания. В други случаи обаче, не че въпросът е без значение, но е лесно решим. И нали, въпросът за цената. Така че не всички аспекти на директивата са еднакво значими, що се отнася до разходите. Също така, като мислим за разходите, не бива да подминаваме ползите от е, директивата, когато тя бъде приета. Тъй като една общоевропейска недискриминационна политика би имала своя положителен ефект е, посока към повишена кохезия, съответно по-малко дискриминация и съответно по-малко разходи за противодействието на дискриминацията. И накрая едно много красноречиво е, заключение е, че разходите не биха били кой знае колко големи, Що се отнася до противодействие на дискриминацията, продиктувана от предразсъдъци, от предубеждения? И като ставим на страна разходите по транспонирането на директивата, не можем да говорим за някакви, кой знае колко, прекомерни присъщи на тази директива разходи. Освен това, знаете, може да се преговаря за сроковете на изпълнение. Може да не са 5 години най-сетне. Нали? Може да са 20 години. Това, по, по този въпрос може да се маневрира в съвет. И всичко това сочи, че не бива да се отказваме от тази директива. За съжаление, аз няма да бъда свидетел на по-нататъчния развой на нещата, тъй като няма да се кандидатирам за следващия парламент, но аз съм сигурен, че трябва да се упорства. И затова, прочем, особено ценя намеренията на гръцкото и на италианското председателство да подходят сериозно към въпроса. Знам, че съвета ще бъде трудно, но аз умолявам всички заинтересовани да подходят политически отговорно. The, the, one final comment that has to do with the content of, of, the, of the report. It's true that in some cases uh, there is uh, some situation. И, и една бележка накрая в някои случаи може и да се създава една по-скоро превратна представа за разходи. Те. Приведените примери всъщност не са пряко свързани с действието на директивата. Ако вземем е, конкретно приложното поле на директивата, по-голямата част от обектите на тази директива в приложното и поле не са свързани с такива чак прекомерни разходи. Ето това е, това е нашата генерална констатация, генерален извод и аз с удоволствие бих е, изслушал коментарите на комисията, на председателствата и на колегите. Благодаря, господин Ромера. Има ли желаещи? Май няма. От страна на комисията нашата бих искал да поканя господин Тайн, представител на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря. Аз наричам Андреа Стайм и съм ръководител на отдела, който се занимава с уреждането на въпросите за равно поставено третиране в правната дирекция. Аз Ние участваме в преговорите. Е, искам веднага да потвърдя, препотвърдя нашия ангажимент по отношение на нашето, нашия ангажимент. Не е имало и сянка от съмнение, че ние ще продължим да поддържаме това досие в съвет, даем от единодушно решение. Комисията ще спази своето обещание, ще продължава да работи за изграждане на мостове, които да ни позволят в крайна сметка в съвета да получим консенсус през изминалите няколко години успяхме да постигнем това, но не сме обзети от чак такъв мрачен песимизъм, че цялата сцена може да се промени за толкова кратко време. Може би е прекомерен оптимизъм, но продължаваме да поддържаме това си мнение и сме изключително благодарни на парламента за подкрепата от целия парламент, от вашата комисия и специално от докладчика политика. Ние е, непрекъснато и неизменно се опитваме да притискаме останалите законодачески, законодателни институции, за да, неща, да не, не се преустановяват нещата, да продължаваме да работим е, докато съветът е, продължава да се занимава с този въпрос. Не става дума за политически компромис, но е, работата на експертно ниво работи, защото няма нито едно председателство не желае да поеме отговорността да отхвърли подобна директива при огромния, огромната подкрепа от парламента и от голямата част от държавите членки. Но, за да се постигне консенсус, а той е необходимо, необходим. Продължаваме да работим по въпроса. Е, аз още веднъж прегледах е, документацията и видях, че последния случай, по който сме говорили по този въпрос, е доста тъжен. Пет годишния рожден ден, така да се каже, на това предложение миналото лято. Знам, че съвета, е, парламента продължава да работи и мога да ви уверя, че ние сме абсолютно на същото мнение с парламента. Днес обсъждаме допълнителната оценка на въздействието, е, извършено от е, организацията Милио позволете да кажа, че това, което чухме е още един елемент, който ни дава възможност да поддържаме дискусията и ни дава възможност да стъпим на още по-солидна база, за да работим за приемането на тази директива в бъдеще тъй като комисията е институцията, която трябва да представи цялостна оценка на въздействието с всички финансови аспекти, всички отражения, аз с болезнена яснота съзнавам е, колко сложна е тази задача. Ние работим с, и с организацията Милио, е, предоставяйки информацията, информация на базата на нашите оценки на въздействието, поддържаме връзка и високо оценяваме сериозните им усилия за набавяне на нови материали, нови оценки относно ползите и цената на това, което предстои. Няма да се спирам на индивидуални позиции относно оценката на въздействието, но искам да кажа няколко общи думи, които имат значение в светлината на предоставеното от Милия. Преди всичко искам да потвърдя казаното от докладчика. Когато говорим за потенциално сериозни разходи, ние говорим все пак за относително малка част от директивата като цяло. Така че първата констати... констатация на оценката на въздействието е, че за по-голямата част от приложението на директивата няма значителни разходи, което би било потенциален аргумент

против това предложение. Говорим за определени области, определени компоненти. Едва ли ще се изненадите да чуете, че въпроса за хората с увреждания, за достойно осигуряване на достойни условия на живот и настаняване са свързани с разходи. Но, и това е първата ми обща, първия ми общ коментар на базата на опита, който имам с оценки на въздействието. Мисля, че тук се е заложено нещо, което ни дава няма без това да е предомишлено, но да се опитаме да разглеждаме нещата предимно економическо, от економическа гледна точка. И това ме кара да кажа, че почти винаги е по-лесно да се опишат разходите, отколкото ползите, защото разходите са ясно. Колко струва да приложим тези мерки. А ползите понякога са косвени, има други тенденции, които проистичат от това и обикновено някакси разходите се надценяват като тежест за сметка на ползите. Особено пък в контекста на тази директива трябва да кажем, че начина по който ние в комисията оценяваме въздействието не може да се разбира само като економически разходи и ползи, защото има един те са един компонент, макар и важен, но нека не забравяме социалните ползи и социалната цена. А когато говорим за равнопоставено третиране, а, социалната цена на от... липсата на подобно е, третиране е наистина много висока. Тя заслужава особено внимание в рамките на цялостната оценка. Позволете да ви предупреда, че закъсняваме е, сесията ни трябва, заседанието трябва да приключи до 12-та, имаме още неща. Така че искам само да ви помоля да обобщите. Комисията винаги е добре дошла да, да ни информира. Така че ще, да, благодаря, ще бъда кратък. И втория момент е економическия аспект е надценен, а социалния подценен с ясно, ясни причини. Економическите а, ползи и разходи се, от се оценяват количествено много по-лесно, отколкото социалните. Това е в общи линии. Ще а, е, спра до тук. А второто, което искам да кажа като общ коментар е, че трябва да се изберат ясни критерии. Какво прави една оценка на въздействието? изхождайки от статуквото, се изчисляват разходите и ползите. Какви допълнителни разходи и ползи ще има от директивата? И тук има един много важен аспект, който не бива да заправяме. И аз наистина ще спра до тук, но той е от ключово значение, защото не бива да забравяме, че вече съществува законодателно уредено задължение където Милио вече установи е, особено големи разходи. Сферата свързана с хората с увреждания. А това законодателство е задължително за държавите членки и за Европейския съюз. Няколко думи от заключението е, на Милио. Тук се казва, че доколкото всеки държави членки са подписали конвенцията, те могат да бъдат сериозно опрекнати защото сегашните разходи, които са необходими в сферата на хората с увреждания, вече проистичат от Европейската конвенция. Тоест, разходите, които говори Милюе, са най-общите разходи за вземане на мерките и те вече са задължително постановени. Така че ако се вземе подходящ е, критерий за директивата и оценяваме само за директивата разходите, лъвския пай на всичко това а именно хората с увреждания, вече е уреден въпрос така че директивата ще доведе до много малки допълнителни разходи и това не бива да се забравя нито за миг, когато оценяваме всички за и против тази директива. Иначе е, много неща, които исках да кажа, бяха казани от е, директ от докладчик, да речем, някои въпроси, които са свързани евентуално данъчни облегчения, достъп до обществени места, някои те не влизат в директивата, но моля, не забравяйте, че имаме Европейската конвенция и не подценявайте социалните ползи. Благодаря. Сега представителя на гръцкото председателство. Накратко, господина Гариди, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз преди всичко бих искал да приветствам вашата инициатива да разисквате този въпрос днес, която дискусия ще допринесе за, за по-голямо по, популяризиране, видимост на този въпрос и преодоляване евентуално на някои възражения в съвета. Знаете, че Гърция от самото начало има положително и, и активно отношение към е, е, уредбата на тази материя, поради което е, и в рамките на работната група в съвета ще проведем дискусия по време на нашето председателство в началото на месец март. За да бъда кратък, нека кажа, че аз изцяло споделям анализа на разходите и всички съображения, наведени от Европейската комисия, както и от вашия докладчик. И така малко, ако си сложа шапката на архитект, който вече е, десетилетия работи по въпросите за физическата достъпност до сградния фонд, не, не може да се преценяват само преките разходи. А трябва да се оценяват наистина и ползите, и наистина косвените ползи от модернизирането на сградния фонд. Не бива да се забравя, че независимо дали това модернизиране е свързано с физическия достъп или с а, благоустрояването на, на, на обществени или частни пространства, би способствало за достъпа до пазара на труда, за участие в обществения живот. Наистина, е, множество и множество ползи с мултипликационен ефект, които, за съжаление, трудно могат да бъдат изразени количествено. На всеки случай, аз е, бих искал да ви уверя, че Гърция, гръцкото председателство ще, ще продължи да упорства е, по този въпрос с намерението да постигне максимален напредък. Благодаря. Благодаря ви. Е, нека да, да чуем. Има ли други желаещи? Господин Молдър всъщност желая да се включи. И след това ще дам думата на докладчик. Uh, е, не бях е, особено осведомен по въпроса, но след като изслушах всичко казано, сърдечно благодаря на докладчика, особено за, нали, за неговата осведоменост и посветеност на въпроса виси един въпрос всъщност. Е, една държава членка, Германия, всъщност възразява срещу директивата най-категорично. Е, може ли някой да каже до, до къде се е стигнало по този въпрос? Да, е, благодаря. Изцяло подкрепям това, че всъщност главният извод е, че Ползата от въвеждането на директивата следва да се съпостави с цената на неприемането на директивата. И наистина, разходите по-лесно се виждат, понеже са преки, понеже са чисто финансови, а положителният ефект може да бъде опосредстван и, и отложен и не особено количествено изразим. This is going to be heard by the governments themselves. Uh, relating the situation in Germany, uh, I have to say that... Well... Що се отнася до положението в Германия? Какво да кажем? Парадоксът е, че ако, ако не и, и водещата държава членка, то поне определено е сред държавите членки, които проявяват неохота. А от друга страна, парадоксът състои в това, че Германия вече е приела повечето от неща, които биха били въведени с директивата. Това е, това е сериозният парадокс. И, и при, и при а, бившето правителство беше така, германското става въпрос. При сегашното правителство вероятно има повече възможности за маневриране. И мен си се ще да, да споделя изразение от комисията оптимизъм и е също така е, сериозните намерения на сегашното, евентуално и на следващото председателство. Ей, просто отново съжалявам, че е, няма да съм тук, за да приветствам, но <laughs> определено, когато тази директива стане факт, аз с голямо удоволствие ще бъда тук, за да празнуваме всички. Благодаря ви и благодаря на всички колеги. Благодаря на комисията. Разбира се. Не бива да забравяме, Комисията играе изключително важна, изиграла е съществена роля за преодоляване на редица от експертните възражения. Знаете, председателствата на, на съвета се сменят, но комисията през цялото това време е, активно следи въпроса и, и работи за преодоляването на, на различните възражения. Така, благодаря ви отново с надеждата съвсем скоро да можем да се съберем отново тук по този въпрос и да кажем съвсем различни неща от тези, които прозвучах. Така, закъсняваме, наближава краят, но все още не сме на края на днешното заседание. Е, една информационна точка от дневния ред имаме от господин Малдър – за посещение на делегацията на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището от Валета Малта 29-30 октомври 2013 година. Благодаря. Благодаря. Много добра ни посрещнаха в Малта. Получихме изчерпателна информация по всички въпроси, които не интересуваха. Е, Получихме информация относно положението в Малта по този въпрос отново. Това е една малка държава, която, обаче в която пристигат голям брой мигранти. Водихме разговори и с представители на местната общественост, с хора, които, се, които работят в областта на предоставяне на убежището в Малта. И моето впечатление е, че наистина агенцията в подкрепа предоставяне на убежище играе изключително голяма роля в тази област. И а, ролята и непрекъснато нараства, особено сега с големия приток на сирийски беженци. Благодаря. I see Mrs. Metzola. Госпожа Мацова желая думата. Имате я? Благодаря. Благодаря. Позволете и аз да благодаря на господин Молдер за това, че ръководи делегацията по този изключително отличен начин. За мен това беше първа мисия от този мандат и ми беше изключително интересно да участвам конкретно в тази мисия в Малта, да се срещна с представителите и служителите от агенцията, чиято основна цел е да подпомогне търсещите убежище лица. Ние дискутирахме всички тези въпроси съвместно анализирахме как може агенцията да подпомогне държавите членки тогава, когато на плещите им ляга не е равномерно бреме по този въпрос. Госпожа, господин Депласи, виждам и други желаят думата. Господин Бронс, желаете ли думата? Моля. Един въпрос по-скоро. Чудя се дали можете да ни обясните какви са е, онези е, представители, групи, които сте се срещнали дали хора, които са а, е, пострадали от а, процеса търсене на обежище или просто организации, които работят в тази област. Срещнахте ли се просто с граждани и какво мислят те по този въпрос и положението? Благодаря. Госпожа Геом, желаете ли думата? Исках само да добавя, че е, несъмнено бюрото за дейност е свършило много по отношение на спешните въпроси, оказвайки подкрепа на държавата членка, която бе изпрен пред истинска депресия. Зная колко сериозна е ролята на Малта в това отношение, но трябва да кажа, че в мисията на бюрото съществува, биха могли да, да, да дадат един по-дългосрочен план на информация за относно консултациите, метода на работа, информацията, която могат да предоставите. И когато съществува съществува вече конкретен проблем да се действа. За това аз бих настояла за това, защото Малта е изложена на особен натиск, иммиграционен натиск. Трябва да се търси решение. Бюрото е призовано също да окаже подкрепа в дългосрочен план е, по въпроса и за убежището. Не бива да забравяме това, особено предвид някои други е, заключения, които предстоят да се вземат. Благодаря, госпожо Гиом. Господин Деблази, желаете ли да споделите нещо? Е, да, благодаря на парламента за вниманието, което а, отделяте именно на службата за подкрепа и предоставяне на обежище. Много благодаря за това отношение. Ние напълно го споделяме също така. Агенцията работи с много бързо темпо. Тя заработи от малка организация, се превърна в организация с стабилна организация и много сериозен брой задачи в областта на ранно предупреждаване, това е регламента от Дъблин, член 33 и като цяло подпомагане предоставянето на убежище. Благодаря много за вашето посещение и подкрепата за нашата служба там. И така, като ръководител на делегация имате думата, господин Молдер. Благодаря, господин председател. Въпроса на господин Бронс относно хората, с които се срещнахме, това беше по-голямата част от е, служителите в е, службата. Повечето разговори бяха проведени с посланниците на държавите членки е, от, в Малта Срещнахме и с трима министри от правителството. Не, извинете, поправя се оратора, с двама министра. Малко като че ли попреувеличих броя им. А също така се срещнахме и с представители на опозицията. След което проведохме една вечер с посветена на дискусия за дейността на службата съвместно с Европейския парламент. И около 50-60 души бяха представителите на гражданската общественост, които спокойно можеха да задават своите въпроси, участваха в дискусията. А, имахме и представители от Еритрея, търсещи обежище, Ливия, в ужасяващо състояние пристигнали в страната и намерили а, безопасност а, в а, Малта. На следващата сутрин, а, между другото посещението беше само два дни, се срещнахме с служители от а, службата а, подкрепа на обежището. И а, също така говорихме по въпросите приемащи държави и служители, които подмагат. Госпожо Гиом, не можахме, мисля, много добре да разбера въпроса ви. Но що се отнася до мандата на а, службата, а, както и представителя на Европейската комисия каза, това е една служба, която започна с относително скоро своята работа, но вече е в пълен ход. Дали достатъчно отговорих на въпроса ви? А, или не съм ви разбрал? Извинете ме. Искам да уточня какво. Аз не е, отхвърлям, не говоря за възможността да, е, бюрото да действа, не я поставям под съмнение, но имам предвид, че явно те имат задача за действие в спешни ситуации. И е, така, че би трябвало, аз не говоря само за спешни, за спешни ситуации, да има и някаква работа работа в рамките на рутинното. Съжалявам, не ви раз, не разбрах въпроса ви. Трудно е да се говори е, с всички официални органи, когато си бил е, за два дни. На мен ми се струва, че АСО изпълнява чудесно задачите си за момента. Но ако смятате, че са пренебрегнали някои свои задължения, аз съм готов да се занимавам занимая подробно с въпроса, но аз нямах това усещане. Председателят, това ли е? И така чухме е, това, което искахме да чуем за делегациите. Благодаря на всички за експедитивната работа. Часа е 12.1 минута. Приключваме. Имаме в четвъртък в 9 часа заседание на нашата комисия. Така че до нова среща през следващата седмица. Довиждане.